Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Добро утро, дами и господа, скъпи колеги. Това е нашето първо заседание на нашата комисия по промишленост, изследване и енергетика през новата 2018 година. Пожелавам ви много енергия, много здраве през цялата година. Нека да започнем нашето заседание. Ако нямате коментари, можем да приемем дневния ред. Не виждам коментари от ваша страна. Не виждам. Нямам и съобщения. Така че одобрение, преминаваме към одобрение на протоколите, протоколите от заседанието на 6 ноември 2017 година. Ако нямате възражение, можем да приемем протоколите. И сега да преминем към четвърта точка от дневния ред – създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентноспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС. Както всички знаем, това е доста нова тема и всъщност нашите колеги от СЕДА и от АФЕ е, започнаха дискусии по тази тема преди няколко месеца. И разбира се, е, така, промишления компонент на цялата тази тема е, разбира се, наш е, приоритет. Така че ние също сме предвидели обсъждане по темата. Нашия докладчик е Франсуаз Гростет. И бих искал да отбележа, че дебата днес ще бъде възоснова на 472 изменения, които бяха внесени по предложението на комисията. И те, разбира се, са включени в проекта доклад на докладчика. Така че, може би помните, госпожа Гростет представи на 27 ноември своя проекто доклад. Ние ги обсъдихме тогава всички изменения. И сега, госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегите, които внесох измененията. Както вие напомнихте, имаше значителен брой такива. Колегите Внеска 437, а общият им брой 472, е което показва големият интерес, който отделя нашата комисия на отбранителната промишленост. Както напомнихте, господин председател, това е конкретното начало на една отбранителна Европа. Целта е да подпомогнем проектите в областта на отбраната след етапа на научна и развойна дейност за периода 2017-2020 година с цел повече новаторство и по-добра конкурентоспособност. Както напомни председателят Юнкер, Европа не може и не трябва да отдава на подизпълнители сигурността си и отбраната си. Затова е важно държавите членки да си сътрудничат, както и предприятията в Европейския съюз, за да може да разработват съвместни програми. Разбира се, обръщам се към колегите, които внесоха изменения. Аз възнамерявам да ги взема предвид ще трябва да работим усилено и бързо, да бъдем ефективни, да стигнем до компромис. Графика ни е доста натоварен и трябва да го спазим. Предварително бих искала да благодаря на колегите за участието им в съвместната ни работа. Няколко важни аспекта. Първо, в връзка с средствата, 500 милиона евро се предвиждат. Някой ще каже, че те са недостатъчни, други смятат, че това е прекомерно голям бюджет. Аз пък смятам, че той е разумен. Говорим за проекти в областта на отбраната и това е една стабилна основа, на която можем да надграждаме. Разбира се, ще има участие на държавите членки. Така или иначе е много важно да потвърдим а, този бюджет, който ще помогне за финансирането на много проекти. Той ще стимулира сътрудничеството. Затова трябва да сведем до минимум а, преразпределението на ресурсите и а, средствата, и съответния финансов марш трябва да се използват за проектите. Необходимо е да подкрепим също така основната отбранителна и техническа база в Европа. Необходимо е да отделим необходимите средства на европейските предприятия, защото това са общностни финанси и гражданите няма да разберат, ако отпусне финансиране на неевропейски предприятия, ако ги финансираме с европейски пари. Това не означава, че няма да има сътрудничество с неевропейски предприятия в рамките на проектите на програмата. Това не означава също така, че държавите членки не трябва да продължават да си сътрудничат с други държави извън обхвата на тази програма. Тази програма няма за цел да замени националните програми. Напротив, тя ги допълва допълнително. Важно е да имаме стратегически партньори, разбира се, но Постепенно Европа ще трябва да подкрепи своята отбранителна промишленост, за да има стратегическа автономия. И именно това е целта на целия проект. На последно място, за да се създадат нови сътрудничества между МСП и другите предприятия, е важно да положим допълнително усилие. Всяка държава членка трябва да се чувства приобщена и да участва в подобно финансиране. А за да може всяка държава членка да участва, да бъде приобщена, е важно малките и средни предприятия да имат тази възможност да участват. Много от тях вече работят с големи предприятия в областта на а, въоръжаването. Те са техни подизпълнители, но е важно тази възможност да бъде дадена на всички. Целта е да се увеличи трансграничното сътрудничество в Европейския съюз. Необходимо е да намерим тези предприятия, които работят в новаторската сфера. Изключително важно е. За да участва максимален брой държави членки, е необходимо да имаме гъвкаво сътрудничество. Критерият от три необходими предприятия от две държави членки минимум, според мен е изключително важен критерий, ако искаме да бъдат внесени нови проекти. Разбира се, осъзнавам, че ще обсъждаме броя на държавите членки в този конкретен критерий, така че внимателно ще чуя това, което имате да кажете. Надявам се, че ще имаме амбициозно споразумение, за да започнем преговорите и да направим така, че програмата да може да се прилага от 1 януари 2019 година. Това е желанието на Европейската комисия и на съвета. Аз, разбира се, ще се радвам на съвместната ни работа. Ще се радвам и да ви чуя за да може да сблизим позициите си. Благодаря. Uh, Ви благодаря за вашето представене, госпожо. Сега ще започнем обсъждането. Първо думата имат докладчиците в сянка. Господин Похе още не е пристигнал. Господин Марчело. Може би вие от името, да. Благодаря, господин председател. Възползвам се от случая, за да пожелая успешна нова година на всички онези от вас, които все още не съм се срещал. Благодаря а, на госпожа Гростет. Ще направя няколко коментара, но моля ви, не смятайте, че тук искам да се изкажа за това дали трябва или не да а, подкрепяме разпространението на оръжията. Благодаря на госпожа Гростет. Целта е да и бъдем автономни от стратегическа гледна точка. Разбира се, ние подкрепяме трансграничната стратегия и възможността за увеличаване на капацитета ни в областта на научната и развойна дейност и конкурентоспособността. Така или иначе, този отрасъл бе ударен от конкуренцията на международно равнище. Още няколко аспекта, които според нас трябва да бъдат допълнително обмислени. Първо, допустимостта по програмите. Нещо, на което се спря и госпожа Гростет. Аз подкрепям казаното от вас, но все пак бих искал да поставя акцента на сътрудничеството между предприятия, които включват и предприятия извън Европейския съюз и в които има трансфер на технологии. Важно е да отделим специално внимание на тези случаи, защото понякога може да има някои нередности, може да има някои пропуски и в тези случаи не трябва да се осигурява финансиране. От друга страна пък бихме могли да се възползваме от технологичния напредък на трети държави. На второ място, критериите за отпускане на финансиране по програмите. Важно е 25-те държави, които участват в партньорството, да изпълняват критериите. Не трябва да има кандидати за финансиране – които след това да изберат друг доставчик. На следващо място интелектуалната собственост. В рамките на иновациите и на финансираните проекти в тази програма, интелектуалната собственост си остава в компетенциите на държавите членки. Така че всяка държава членка може да запази предимствата си от е, новаторството. Това е важно от гледна точка и на бюджета. 500 милиона евро, много ли са, малко ли са, не зная. Има ам, хора, които желаят да намалим бюджета. И в това отношение бих искал да се съглася с а, госпожа Гростет, а именно важно е да имаме европейско сътрудничество – в контекста на а, трусове на световната сцена. Всеки един, всяка една държава членка трябва да поеме своята част от отговорността. Всеки би могъл да извлече предимство от напредъка в технологиите, от иновациите. По този начин всеки ще играе водеща роля в областта на международната отбрана. Това са първоначалните ми коментари. Заедно с някои колеги внесохме изменения в този ред на мисли. Благодаря на госпожа Гростет за работата й. Много ви благодаря за коментарите. Е, представителя на ЕКР. Да, благодаря, господин председател. Първо да ви пожелая много щастие през новата година и успех, разбира се, в нашата работа. Разбира се, че ни предстоят много важни гласувания тази година, но много късмет и всичко добро за всички тук присъстващи. Сега по отношение на измененията. Бих желал да кажа, че приветствам факта, че бяха внесени изменения от колеги от различни политически групи и целта всъщност да бъдат повдигнати важни, съществени въпроси. И споделям позицията по някои от тези въпроси, които са доста важни. И този целият проект е много важен. И целта е всъщност да се балансира промишлената основа в промишлеността в цяла Европа. И това въжи както за измененията от е, господин Бусев, е, Бужек, е, Корумбашев, Маринеско и така нататък. Така че е важно да имаме предвид баланса в промишления сектор, когато обсъждаме компромиса. Важно е да се създаде една добра форма на сътрудничество между а, предприятията. Не става въпрос само за финансиране на тези, които вече са изградили подобно добро сътрудничество. Така че е хубаво нали, да подкрепим идеите на госпожа Лиц, е, господин Вернер и от, всъщност измененията от всички е, политически групи. Това е много важно. И мисля, че предложенията, направени от колегите, са много добри. Позволете ми да се спре на един друг въпрос. Разширяването на броя на членовете в тези проекти, които ще, ще бъдат финансирани съответно по програмата. Съгласно предложението, този брой ще се разшири на три, трима представители от държавите членки. Освен това, се предлага и включването на представители от е, предприятия с е, среден капитал. И по време, е, един друг важен въпрос също така, на който следва да се спрем по време на нашето обсъждание на докладчиците в Сянка е как да, да защитават позицията си и тези, които кандидатстват да участват в програмата или в подобни проекти, финансирани от програмата. Различни стратегии се предлагат в държавите членки, що се отнася до консолидирането на сектора. Тоест не бива да се стига до дискриминиране на определени предприятия. Това искам да кажа. що се отнася до финансирането, правомощията на държавите членки, техните правителства, комисията и така нататък. Но мисля, че тези въпроси могат да бъдат обсъдени малко по-късно. Благодаря. Да, и аз благодаря за вашите коментари. Госпожа Вирник е следващият оратор. Тя ще говори от името на господин Рике. Да, благодаря, господин председател. И от моя страна, честита нова година. Първо искам да кажа, че Доминик се извинява за това, че не може да присъства тук, защото той е председателства комисията Тран. Той и преди е казвал, че тази програма е много важна. Той подчертава това още веднъж за комисията и благодари на комисията и на докладчика за чудесната работа до момента. Доминик би желал да подчертае, колко важни са целите на програмата, особено след като бъдат разгледани всички изменения. Той желая да подчертае, че целта на тази програма е да се доразвие и дозадълбочи европейската интеграция. Тоест по този начин ние ще насърчим а, конкурентоспособността на различни проекти. Подобна инициатива обаче не бива да се смесва а, с международно сътрудничество. Доменик подкрепя укрепването на а, сътрудничеството с нашите партньори, като например с Обединеното кралство след Брексит, както и с а, други а, партньори от НАТО, обаче не бива това да е акцент в програмата. Защото тук става въпрос за европейско развитие, европейски средства за европейски проекти. Но същевременно това не би следва да е инструмент за протекционизъм и Доменик, разбира се, очаква с нетърпение работата с колегите докладчици в Сянка, защото идеята е всъщност е, да направим Европа едно по-добро място. Много благодаря, госпожо, за вашето изказване. Господин Бутихофър от името на Зелените. Честита нова година! Малко да ви посъбудя явно беше какъв е реалният проблем в сектора на отбраната. Това е ефективността. Ние а, сме изправени през а, промишлен свръхкапацитет, който се използва, разбира се, от националистите за тяхна самоизгодност. Не потърсим такова решение, ние няма да се справим е, успешно с предизвикателствата за да се увеличи индустриалния, промишления капацитет в сектора, ние предлага се всъщност такова, а, а, тако, такова. И виждаме, че има много лобисти, и по, по този начин източват пари. И това е всъщност идея, която е, е корумпирана сама по себе си. Идеята е да бъдем много по-амбициозни. Ефективността. Ние сме внесли около 60 изменения и предлагаме един альтернативен модел за сътрудничество в сектора на отбраната. Нямаме, не сме против сътрудничеството персе, но бихме желали сътрудничеството да бъде укрепено. Можем да подхранваме всички ограничени, стеснени национални интереси и същевременно да изграждаме, изграждаме а, общо отбранителна програма в Европа. Затова ние подкрепяме, разбира се, финансирането на съвместни проекти. Виждаме, че Европейската отбранителна ограна, агенция не се справи до момента толкова успешно за последните 15 години. Затова предлагаме комисията, която разбира се организира и управлява вътрешния пазарен отбранителен сектор в Европа. Какво означава да сме по-амбициозни? Ако ние работим в посока консолидиране на отбранителния сектор, то това означава, че ние всъщност трябва да работим за по-голям контрол на въоръжаването, спазване на правата на човека и посредствено или непосредствено да подкрепям новото въоръжаване. Нека да не променяме целта, но нека да променим начина по който ние се опитваме да реализираме наш. Ще цитирам едно изречение от документа на съвета. Документ, съвета, който прие позицията си вече, след определяне на 6 критерия, неизпълнение, неизпълнението на критериите не би следва да се счита за елиминаторно. Е, няма значение какви са критериите, ние просто даваме пари. Е, Благодаря, председателю. И аз поздравявам за нова година и желая на всички една наистина добра 2018 година. Уважаеми колеги, тази програма за индустриално развитие в сферата на отбраната е част от един по-широк план да се създаде един военен съюз, на по ясна да се създаде един военен съюз, една по-ясна позиция, видяна от нашата докладчица. В нашите изменения ние искаме да кажем, че сме против такова едно опасно начинание. Що се отнася до укрепването на отбранителната индустрия, за да бъдем силни партньори като Европа с 500 милиона в следващите години, две години, и то в момент, в който тече такава сериозна економическа криза, смятам, че е, държавите членки е, постоянно ще бъдат натискани да дават повече пари. В 41 член на договора съвсем ясно се казва, че разходите с военна цел не могат да бъдат включени в бюджета на Съюза. За съжаление, с 173 член се опитваме да направим точно това. Поставяме под съмнение правното основание. Обръщаме се към правните служби на парламента и на комисията да успорят правното основание. Искаме тези 500 милиона – тази огромна сума, да се използват за реиндустриализация, особено за държавите, които са засегнати от неолибералните политики на бюджетни съкръщения. Излезли сме с едно а, предложение за изменение, в което не искаме ремилитаризация на Съюза, искаме ново предложение за нова индустриална политика, за едно развитие, което да бъде устойчиво за европейските народи. Настоясното предложение много ни тревожи, тъй като тези 500 милиона ще бъдат взети от други европейски програми. И така ще се създадат огромни проблеми. Например, говори се за необходимостта за преодоляване на енергичното, извинете, енергетичната изолация на някои държави за по-добра свързаност на енергията. Значи 45 милиона ще излязат от тази програма за енергийно свързване и те ще отидат за отбранителната индустрия. Това е абсолютно неприемливо за нас. Искате също така да орежете политиката за развитие, за да укрепите милитаризацията на Европейския съюз. Нашата позиция, следователно, е да се отхвърли напълно това предложение изцяло а, със своите изменения. Целим точно това. СПД, благодаря и аз искам да пожелая на всички отлична година 2018. Имаме нова европейска програма за конкурентоспособност и новаторство в конкретно тук. Имайки предвид колко е деликатна тази програма, необходимо е да се обърне внимание на някои от принципите. На първо място, европейското измерение. Ако искаме от европейските граждани да тръгнат към обща отбрана на Съюза, трябва ясно да покажем, че това е в интерес на мнозинството, а не рол не само технически елементи. Този контрол трябва да бъде ясно изпълняван. Необходимо е също така да се покаже ясно, че онези, които искат достъп до нова програма, тя трябва да знае, че са нужни необходими средства, може да са от маржове, може да са от намаляване на парите, които се пилеят, но не от други програми. Още нещо. Свежи пари, нови пари за нови задачи. И едно в договора в Лисабон в кибернетиката. И по този начин можем, разбира се, да подобрим комуникацията между нашите агенции и по принцип да ви. Господин Галер, вие бяхте един от инициаторите в СЕДЕ в това отношение, така че моля ви вземете отношение становище и се съсредоточихме върху три елемента. На първо място искаме консорциуми, които да са по-големи. По е, говори се вече за това. Искаме също и сътрудничество е, между МСП. Е, не трябва да се допуска само големите държави, членки, за които говори госпожа Гростет, да участват в тези програми и съответно да получават средства. Те са, разбира се, по-силни на ниво отбранителна индустрия. Тези държави не трябва да получават средства от Европейския съюз, но трябва да могат да участват. И на края на проекта трябва да имат право на своя квота а, или част от а, авторските права, тъй като те ще бъдат наши партньори. И освен това, за проекти, които след това са от полза. с Три неща. Ще се опитам да ги кажа набързо. Първо. Този проект има за цел да развие европейската отбранителна промишленост и е важно този проект да обслужва целта си. Много голяма част от компании. Проект има за цел да развие европейската отбранителна промишленост и е важно този проект да обслужва целта си. Много голяма част от компаниите, които участват, може и да не са в Европейския съюз. Има примери в останалата част на света, където се използват нови технологии, Изграждат се китайски стени около определено предприятие, за да може да се гарантира, че инвеститорството това е важно. Има начини да гарантираме това да се случи, без неизменно да а, загубим достоинството си. Относно МСП и използването на системата за изличане на предимства при участието на МСП. Добре е това, което казахте. И на следващо място, наистина се нуждаем от свежо финансиране, а не финансиране, което да идва от някои други програми. Благодаря, госпожа Тоя. Благодаря, господин председателю. Първото нещо, което трябва да кажа е, че не бива да се забравя нашата идея за отбрана, европейска отбрана. Каза го и Могерини в парламента. Трябва да има автономия на нашата отбрана, но това е свързано и с правата на човека. Не бива да забравяме правата на човека, за да говорим и по-конкретно. Сега по въпросите, които са свързани с фонда. Три неща ще кажа. Първо, трябва да има по-голямо участие, каза го и докладчика в Сянка, участие на държави, защото а, мнозина го казаха, Европа не е царството на две-три държави. Затова е важно всички да участват в това важно сътрудничество в този сектор. На второ място, участието на МСП. Не трябва само да е принципно това участие, а трябва да се стигне и до финансиране. Трябва да се ограничат до известна степен големите държави и да се създаде верига на стойности. И на последно място не може да пречим на участието на трети държави и то предприятие на трети държави. Имаме възможност да ограничим достъпа, имаме възможност, правни инструменти имаме да се защитим, така че не бива да се страхуваме да участват предприятия от трети страни. Сега, ясно е, че не трябва да се възползва някое външно предприятие от това, просто трябва да има сътрудничество, пише се съответните текстове, има норми и всичко е ясно. Ще се покаже кои разходи могат да бъдат покрити, кои не, така че може да има формули които ни дават възможност да постигнем едно такова сътрудничество с големи предприятия от трети страни. Сега не говоря за опасни трети страни, които са от някакви списъци. Благодаря. Е, е, Колегата Гайер. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред бих искал да ви поздравя за новата година, сега е момента, в който, за да може тези от нас, които желаят да се изкажат, да имат възможност да го направят за повече от една минута. Няма да повтарям това, което друга програма, това едва ли ще е правилното решение. Нека да проявим и то тогава Европейската комисия е избрала погрешно правно основание. Това се дължи може би, на факта, че... Uh, Добре е да получим становището на правната служба. Добре, ще взема предвид коментарите ви за правното, ви, за правното основание, господин Лиц. Благодаря ви. Честита нова година на всички. Ще говоря на немски. Аз като германски социал-демократ който застъпва идеята за една добра и стабилна социална архитектура в Германия. А, смятам, че тази програма трябва да бъде, разбира се, погледната и изградена също така и от национална гледна точка, а именно и от за гледна точка увеличаване на ефективността. Смятам обаче, че някои от предложенията не са съвсем адекватни. Държавите членки си вършат работата и се опитват обаче някои от задачите си да пренесат на комисията. Не смятам, че трябва да се стремим към изграждането на европейски капацитет, без да имаме глас в, при взимането на решенията. Въпросът за а, контрола върху въоръжаването е изключителен важен. И ние трябва да имаме своята дума. Ние трябва да носим отговорност, особено тук в нашата комисия трябва да имаме преди тези въпроси контрола върху въоръжаването, контрола върху предприятията и концерните, които произвеждат оръжие. И за целта се нуждаем от инициативи, които са обаче от друг характер и те не са предвидени в програмата и това ни притеснява. И затова смятаме, че всъщност предложеното права и затова смятаме, че всъщност предложеното прави. От политическа гледна точка инициативата е чудесна. Имайки предвид, че британците напускат Европейския съюз, ключовите въпроси. Така че през следващите две години ще стане ясно къде точно се крият ресурсите, откъде ще дойдат, но те не трябва да се взимат от други програми. Така че при следващата МФР е важно да имаме адекватно финансиране. Специално за програми. От това зависи капацитета на Европейския съюз. Дирекция Растеж има думата сега. Благодаря, господин председател. Съвсем набързичко три неща бих искал да кажа. Първо, във връзка с целта на е да се засили конкурентоспособността на европейската промишленост. Първата цел не е стратегическата автономност, но да ви напомня един принцип. Тук не говорим за структурен фонд. Този фонд не е структурен фонд. Няма да избираме МСП на базата на географския принцип. Ще избираме съответното МСП за съответния проект, защото съответното предприятие има опит и знание в това отношение и той ще бъде от полза за някое предприятие, работещо в областта на въоръжаването. Относно интелектуалната собственост и в това отношение бяха изказани някои безпокойства. Напомням ви, тук контрол има държавите членки, нещо, което не трябва да забравяме. После, какво имаше после? Имаше много други въпроси, господин председател, на които трябва да отговоря участието на трети държави. Разбира се, че може да предвидим участие на трети държави, но трябва да има стриктни условия за това участие и гаранции за това, че европейското финансиране трябва да се прилага на европейска територия за европейски предприятия. Да, средствата на големите предприятия много често включват и средства, идващи от трети държави, но за тази цел в измененията изискваме гаранции, които да гарантират, че европейските средства ще останат в Европа. Много проблеми има, които трябва да обсъдим. Сега нямаме време, но ще ги обсъдим на заседанието на докладчиците в Сянка. Аз наистина съм готова да взема предвид всичко, което казахте днес тук. Благодаря ви. 6 януари 2018 година и гласуване в ИТРЕ на 21 февруари 2018. Опитът ми е от ноември и декември и 8 дни в болница показва... Моля гласувайте. Край на гласуването. Разбирам, че всички вие ще останете. Никой няма да си отида. Uh, dear friends, Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, позволете ми да преминем към точка разглеждане на проекта за доклад. От името на комисията ми позволете няколко думи. Е, газопроводи от и за трети страни, като се имат предвид действащите и изграждането на нови газопроводи точки съгласно тази процедура. Без никаква забава. Както казах, от началото на тази седмица. на тези а, правила. Е, те да се гарантира а, енергийна. Какви бяха, кое доведе всъщност до необходимостта за изменение на директивата и всъщност равнопоставеност. Важно е комисията наистина да, да откликне на общите очаквания. Позволете ми Важно е да се внесе яснота в това, за да не се стига до а, а, раз... да се следва едно и също правно основание за всички газопроводи в... за... към трети страни и от трети страни. Второ, така че ние отчитаме очакванията на държавите членки и на дружествата и предприятията, които инвестират изключения, дерогации да ощетят функционирането на вътрешния пазар на природен газ. Както казах за, от самото начало, за нас факт 10 години най-късно след а, приемане изменението на директивата. И целта е да изградим един функциониращ, прозрачен енергиен пазар. Имайки предвид разбира се, ограничения. Това е най-краткото законодателно предложение, разглеждано в нашата комисия. Знаете, по принцип, е, е, подобни предложения са от 20, 30, 40 страници, а това е всъщност само няколко страници. Много техническо предложение, но много важно. Всички си даваме сметка за това. Така че, нека сега последователно да разгледаме всички предложения. Ника отсъства, така че госпожа Тоя ще я замести. Проект новелизации, то ще... Благодаря ви. Мисля, че по тази тема е и а, този законодателен акт. Можем да кажем, че тук става въпрос за много важни очаквания и ние това ясно заявихме, че ролята на комисията в тези случаи би следвало да бъде много по-ангажирана, т.е. да се предприемат оценки на въздействието преди това. И ако се предвиждат подобни а, дерогации, то наистина те трябва да бъдат за целите на сигурността на вътрешния пазар на природен газ. за да не се стига до злоупотреба с пазарните, пазарни практики. Помните си случая с Газпром в Европа. И в заключение бих желал да повдигна един въпрос по-скоро с политически характер. Ситуацията в съвета. И то най-вече по отношение на този законодателен акт. Там ситуацията е доста а, сложна. Съвета помоли изготвянето на а, нова оценка на въздействието, което според нас а, е безсмислено. И наистина, според нас, Става въпрос за изграждането и на нови газопреносни системи и това разбира се е и политически въпрос, който трябва много внимателно да бъде разглеждан. Това е въпрос от жизнена важност не само за вътрешния пазар, но и за всички граждани. Виждате, че това е една от темите, която спъва образуването на коалицията в Германия. Затова бих искал да призова всички колеги, особено колегите от Германската социал-демократическа партия, да разбира се, да запазят, да, да се борят за е, нашите европейски стоености и, разбира се, да не допуснат изграждането на Северен поток. Защото е много важно наистина съвета също да изпълни своите ангажименти и да не спъва необходимо работата. А сега господин Петърсън има думата. Да, благодаря, господин председател. А всъщност господин Петерсен се извинява, че не може да присъства, така че аз ще говоря от негово е, име. В края на 2016 година ние работим а, по енергийния пакет и идеята е всъщност да се намали енергийното потребление, като се а, подобри енергийната ефективност, като се въведат альтернативни енергийни източници и се подобри достъпа а, на пазара за е, альтернативни енергийни източници и по този начин да предоставяме чиста и по-ефтина енергия. Ние не бихме желали с оглед на това да зависим от е, чуждестранни е, енергопроизводители и да не бъдем толкова зависими от руския газ. Господин Петерсън вижда няколко проблема в предложението на комисията към момента. Става въпрос за е, член 36 и изграждането на нови инфраструктурни проекти. Според него съществува наистина доста сериозен пропуск. второ, според него, дефиницията за интерконекторите не е достатъчно ясна. Той смята, че трябва да се въведат мерки и инициативи държавите членки да не заобикалят разпоредбите и директивата може да бъде а, подобрена, като бъдат решени тези въпроси. Това е всичко от името на господин Петерсън. Благодаря ви. който се гради на няколко стълба. Например, климат, стълба за климат, климата, който ще гласуваме другата седмица, или друг, един от други стълбове, това е за енергийната сигурност, енергетиката. Господин Краснодевски, Краснодевски изготви много а, важен дук. Така, когато беше прията тази а, директива за природния газ 2006-2007 година, се забелязваше един проблем в Европа, е, че всъщност Европа не носи а, премахната защото Евро, Европа следва да, бъде, да се координира и навсякъде да говори с един глас. Това няма да е възможно, ако не е, отстраним сериозните проблеми в директивата за природния газ. Така че благодаря на комисията. вира се, е, бяха толкова щастливи за това, че комисията се оказа толкова смела на политическата сцена. Но ние искаме да подкрепим комисията, защото идеята е да се подобри текста на директивата. Така че ние от нашата, като зелените, е, трябва да подобрим предложенията на е, господин Бузеления. Твърде много дерогации, изключения трябва те да бъдат намалени и съответно текста за относно третите страни да бъде също така е, ясен, пояснен. Със сигурност преговорите с съвета ще бъдат доста сложни. Благодаря. Да, благодаря ви, уважаеми колега. Госпожа Сакорафа, двама преводача, но вие можете да говорите на английски. На гръцки, гръцки, извинете, да. Може да говорите на гръцки. Но не можем да ви осигурим превод на гръцки. Вие ще се изкажете от името на господин Селикиотис. Позицията на групата ни. Скъпи колеги, предложението е изключително важно, тъй като той има за цел да промени директивът. Благодарим все пак а, на комисията за предложението. Жалко е обаче, че то не е придружено от оценка на въздействието. Европейската комисия изискаме изготвянето на оценка на въздействието. Необходимо е да помислим също така и за са от държавите членки имат суверенното право да експлуатират природните ресурси на тяхна територия. Това им право се гарантира от международно за сега действащите газопроводи. Тя ще е проблемна и за бъдещите такива. Те не са били взети предвид. настоящото предложение за възписъка господин Ланген е пръв. Още 90-те години, спомняте си, започнахме е, да обмисляме облика на вътрешния пазар на природния газ. Сегашното предложение на Европейската комисия обаче взема предвид само един от аспектите на темата. Колегите казват, че трябва да защитим европейските ценности. Аз не виждам къде са европейски. На следващо място. Европейската комисия се намесва в суверенното право на държавите членки, като си присвоява правомощия. Относно третите държави. Не може Конвенцията на ООН за морското право предвижда държавите членки Значи, че ние разполагаме с необходимите елементи тази система да може да бъде създадена. В крайна сметка европейската експертиза по отношение на международното право. А ние от наша страна трябва да работим бързо, след три седмична почивка, Ако в случая целта е да се възпрепятства Опозицията казва, може да въведем условия. Господин Бузек казва, ами не, в този случай по-добре ще да предвидим период от 10 години. Обичайна процедура, която се прилага. Има неща, с които не мога да се съглася. Затова искам да отложим крайния срок за внасяне на изменения. Скъпи колеги, благодаря. Господин Бутиков е следващите имаше грех. Искал да подчертая още веднъж, че съм искал да кажа, че доклада е важен. Нека да не започваме на базата на такова недоразумение. Hey, okay, thank you very much. Uh, Well, Господин Бутикофер. Да, избягнахме една немско-полска криза, което все пак е успех. Благодарен съм на господин Ланген за това, че беше толкова ясен. Защото по този начин, по този начин ясно посочва, че проблемът е всъщност германски. Защото германското правителство се противи на принципа за енергийната солидарност и ефективност но това не е проблем на германската социал-демокрация. Господин Краснодепски смята така обаче. Но това е проблем и на германската християн-демокрация. И госпожа Меркел многократно Подчертава, че ставало въпрос само за економически проект, който нямал нищо общо с политиката. Разбира се, това е прах в очите на хората. Политик... Проектът е, разбира се, политически. Когато говорим за енергийна независимост и енергийна солидарност, това не би следвало това само да са празни думи. Би следвало а, всяка държава членка да следва тези принципи. Не може една държава членка да се противи на това. И нашето общностното законодателство би следвало именно да носи гаранция за това а, ние всички да изпълняваме нашите а, общо прияти цели, а не само да говорим празни приказки. И както каза и Манфрид Вейба, той напълно споделя нашата критика по Северен поток. Напълно е споделя. Това той ясно го е заявил. И за това бих желал тук Европейският парламент е, малко беше забавно това, което е, трябваше да разчета е, в вашите коментари за това, че е, малко беше забавно това, което е, трябваше да разчета е, в вашите коментари за това, че всъщност вие съжалявате, че в Берлин не, не беше... Благодаря, благодаря. Всичко беше много интересно, което беше казано. Не смятам, че проблемът е германски. Това е проблем на... А, нито, нито не е християн-демократски или социал-демократски. Но прочетем предложението на комисията, доклада и така нататък. Става въпрос за технически проблеми. Това е една директива, която желаем да променим. И тук не става въпрос само за Северен поток но и за 95% от нашите вносители на природен газ. Така че съм съгласна, напълно съгласен потек, но и 65% от нашите потребности. Тоест, не може само да а, а, спорим тук. Трябва всички ние да бъдем правилно информирани. Затова напълно подкрепям измененията на Вернер Ланген. Недопустимо е ние да си... А... И ситуацията се влушава от още нещо – правните служби и на двете комисии а, изразиха сериозни опасения и съмнения. Не може да не се намери решение на, и на тези въпроси. Това е важно решение и не може просто да го претупваме. Трябва да се проведе дискусия по същестки и политически игрички а, в рамките на Енергийния съюз. Мадам. Рубик, и за вас въжи същото правило. Много благодаря, господин председател. По доклада. Ние знаем, че по отношение на трети страни а, в Европейския съюз съществува дългогодишна традиция. И разбира се, това е изложено и в а, хартата също така, и третите страни също така са заинтересовани. И в картата е заложено правилото и принципа за реципрочност, за взаимност. И това е много важен принцип. Важно е да се създаде една система, която работи добре и която наистина също така гарантира равнопоставеност между третите страни. мисля, че е оправдана критиката, че не е изготвена оценка на въздействието. Въпросите, поставени на маста за преговори от комисията, могат да бъдат ефективно приключени е, и обсъдени, когато ние приключим и тук нашето гласуване. И е много важно тези теми наистина добре да бъдат обсъдени. А също така въпроса за комитологията също е много важен, но ще го обсъдим по-късно. Благодаря за коментарите, господин Кели. Е, Благодаря, господин председател. Мисля, че Отбелязваме добър напредък по отношение на вътрешния пазар. Надяваме се, че ще гласуваме възобновяемите енергийни източници от следващата седмица. Отиваме отвъд искането на Европейската комисия. Вдигнахме процента на 35. А относно изкопаемите горива, Важно е да се занимаем с въпроса сега. Но тъй като ние не живеем в един идеален свят, справяме се с проблемите тогава, когато възникнат. Вместо да имаме по-малко внос на природен газ, най-вероятно следващите години ще имаме повече. Необходимо е да регулираме добре пазара, да има сигурност на инвестициите и така нататък. В един такъв идеален свят нямаше да има дерогации, но в случая ще има и ако има такива, те трябва да бъдат ограничени до максимум 10 години, защото само това ще е разумно. Необходимо е да гарантираме равно третиране на всички, както и вие посочихте. Работейки с вас и с Европейската комисия, в крайна сметка ще имаме балансирано предложение – което да ни помогне да вървим напред, да използваме един балансиран подход, който да се вписва във всичките ни цели за създаването на енергийния съюз, сигурност на доставките и добре регулирани пазари, както и сигурност за инвестициите. Благодаря. Благодаря, колега. Господин Салини, следващи. Грация. Благодаря. Искам да припомня нещо, което не е засегнато, или поне пряко, но ме озадачава. В предложението на Европейската комисия се споменава прилагането на тези дисциплиниращи мерки дори към съществуващите проводи. И тази тема, според мен, е много сложна. Знаем, че темата за интерконектори с трети страни е много важна. И дискусията тази сутрин показва, че това е така, дори от политическа гледна точка. Независимо от това, обаче не бива да забравяме, че имаме газопроводи, които съществуват, които свързват Европа с трети страни, които функционират много добре. Част от тези газопроводи свързват Европа с държави, в които политическата стабилност е много ниска, ако мога така да се изразя. Поради което рискът е, прилагайки тези нови мерки към интерконектори, които вече съществуват и работят добре, най-вече в случай на интерконекция с политически нестабални страни, е, че рискът е, че се създадат огромни проблеми за газа в Европа. Мисля Каринш, next speaker. Хиляди милиона, извинете, а, потребители, желаем да увеличим собственото си богатство и думата ни да се чува и така нататък. Не може да а, произвеждате детски играчки с а, токсични а, бои и да ги продаваш до държави членки, се натъква на проблеми. Възнагражденията са различни в държавите чай но в някои държави понякога е проблем да се иска да е в играта, ще трябва да следва правилата, а не да ги диктува. За газовия пазар – сме свидетели на възникването на многобройни енергийни компании, вече няма монопол, увеличи се конкуренцията и това беше в полза на европейските потребители на енергийния пазар. В настоящото законодателство не е ясно какво се случва с инфраструктурата, която започва в трета държава, но свършва в Натри може да прави каквото си иска в Китай, но ако стоката ще се продава тук, трябва да отговаря на нашите стандарти. Така че нека да направим сравнение и паралел с същия този пример в енергетиката. Трябва да се спазват нашите правила. Ако инфраструктурата започва в трета държава и идва на Европейската комисия, тя желая да запълни този вакуум. Разбира се, темата е политическа тя е свързана с доставките на газ от Русия. Маршрута ще бъде променен през Украина, през Полша и други държави. Заради таксите, които ще трябва да се плащат, нека не си затваряме очите за това. Но понякога а ни се случва често да работим с законодателство, в което са заложени много пари, е важно да се отговори на въпроса какво точно целим, какво желаем да не трябва да е изключение. Благодаря. Е, мистер Ханкъл. По изключение ще говоря на немски. Защо? Тук ставаше въпрос за или някой че не става въпрос за чисто полски конфликт. Всъщност в, цялата, в началото на цялата история ставаше въпрос за един германски скандал. Един федерален канцлер по време на своя мандат сключи сделка с а, руското правителство и след това той се отегли и съответно неговото правителство изборите. А, той, разби, те ни, разбира се, не го критикуваха, което беше очевидно, но и, и християн-демократите не го критикуваха този канцлер на времето. Това беше канцлера Шрадер, разбира се. И виждаме, че тази голяма коалиция все още е на власт. Але внесе яснота по въпроса. Трябва да си дадем сметка какво сме съградили с вътрешния пазар. Идеята е той да бъде укрепен. И ако Европейската комисия се нуждае от повече правомощия, то някак тя да ги получи. И мисля, че това е, е позицията на. Смятат, е, че е, Европа не трябва много да се... Е, Европа трябва да е, е много силна и така нататък. Сега казват изведнъж, трябва да се предостави повече правомощи на държавите членки. По тази тема не смятам, че това е факт. Мистер... Господин Петерле. Говоря в лично качество, а не господин Петерсън. Uh, Към това, което каза господин Каринц, ще добавя и загрижеността за сигурността. Какво се случи след първия Nord Stream или Северен поток? По-голяма да направят така, че да защитават големия си пазар, големите си пазарни интереси. И тези интереси минават през Швеция. Със своите самолети да защитава този газопровод и неговата цялост. Това ще има въздействие върху националните държави, общ енергиен пазар в Европейския съюз. Там също е важно да видим как създаваме този пазар. Имаме добре функциониращ пазар на електрото. Говорим много често, когато говорим за имовръзки между държавите членки, за да си прехвърляме енергия, това ще засегне цените. Пул и въздействието върху северните страни, цените на електричеството, доставките за гражданите, за фирмите и за държавите членки, въздушното и морското пространство на Швеция. Германските, полските колеги, останалите колеги трябва да го имат предвид. Uh, see... Благодаря. Започна втори кръг, както виждате, на изказванията. Ако искате думата. Time. Може и за втори път. Господин Ланги, разбира се, разбира се, заповядайте. Да. Както колегата Каренс, правилно отбеляза, че ние трябва да предоставим информация за вътрешния пазар на природния газ, когато, когато има проблеми и така нататък. Да, напълно съм съгласен. До момента това не беше възможно. Затова искам още веднъж да призова организирането на изслушване за проблемите на пазара на природен газ, международни, европейски и така нататък. Сега някои колеги, разбира се, искат а, да защитават правата на държавите членки, сега пък искат повече Европа и така нататък. Затова искам още веднъж да апелирам в субсидиите през 2030 година, което тогава са само 12 година, потреблението ще бъде двойно по-голямо. Комисията казва, добре, ние не сме съгласни с Северен проект. Добре, това е проект на комисията, това е тяхното решение. Обаче колегата Салини казва, защото комисията просто не може нищо да направиха на Польша и на Германия и за всички държави членки. Нека да проведем една... Благодаря, председателю и честита нова година на цялата Европейска комисия. Благодаря да имаме нужда от щастлива или честита нова година. Комисия нашето предложение. Искам да спомена ясното споменаване за териториалните води и економични. Проекто доклада включва и роля на комисията, що се отнася до дерогациите, които държавите членки могат да прилагат като че ли ми показва, и аз се радвам, че проекто доклада се радва на подкрепа. И то широка. Чух и гласове, които ми припомнят за дебатите в работните групи на съвета, където някои държави членки, много малко бих казал такива, все още се борят с зъби и ногти а, срещу това предложение. Второто изказване на господин Ланген. Имам проблем. Господин Ланген каза, че разбира се, зависим от внос газопроводи, защото сме в зависима ситуация. Според мен обратното е вярно. Трябва да налагаме нашите норми. Нека да погледнем какво всъщност искаме да постигнем. Предложението от страна на Европейската комисия иска да даде правна сигурност – за оперативция не виждаме защо да привилегироваме водопроводи, които започват в трети страни, в сравнение с такива, които развръзване и недискриминаторни тарифи. Ето за това става дума. Когато прилагаме достъп на трети страни, можем ясно да кажем тук, че когато се стигне до трети страни, но а, очерта този въпрос. Ние смятаме, че като погледнем исторически много съществуващи газопроводи като функциониране на вече е, и добре функциониращи газови маршрути. Даваме на държавите членки голяма свобода и ще поставим под въпрос е, газа, който идва от чужбина. Казвайки това, обаче, и те членки да са тези, които да могат да обявяват тези дерогации, за да се постигне добър резултат. Казва се, повтаря се често, че това предложение атакува сувереността на държавите членки и правото им да решава. Не Става дума за строителството. Това предложение не е насочено срещу изграждането на Nord Stream 2. Може да бъде изграден такъв но проблеми. Ако знаете какви какво трябва да изпълните, какви са изискванията, то тогава ги изпълнявате. Ако искате нов газопровод и искате такъв газопровод в Европейски комисия са придружени с такива оценки на въздействието, но тук нещата са по-специфични. Искам да припомня на колегите, че нова правна рамка. Не, както каза господин Карин с право, ние просто проясняваме, изясняваме правната ситуация, която, но и до потребността да се изясни правно всичко. Затова пояснение не се налага да правим оценка на въздействието. Държавите членки, които са против нашето предложение, Конвенцията за морското право газопроводи, които влизат на тяхна териториал... в техни териториални води. Виждате, че тази конвенция дава на крайбрежните държави В резюме, Европейската комисия приветства широката подкрепа, на която се радва проекто. Както виждате, колеги, дадах много време на Европейската комисия, защото смятам, че такава важна тема която е много техническа и политически много деликатна, трябва да бъде изяснена, за може да кажем всичко. Имахме нужда от такава дискусия. Сега ще отговоря не политически. Искам да подчертая, че дискусията ни за енергийния съюз също е политическа, защото първия скаме е да няма намеса на вътрешния пазар – що се отнася до доставките. Така че, както господин Федерле и други, говорим за обща сигурност. Обсъждаме политически въпроси, когато говорим за енергийния съюз. Енергийния съюз искам да говоря по същество за предложението и определени решения. Първо, общия пазар, втори стълб на енергийния съюз. Обсъждахме Колега Ланген. За общия пазар, общия енергиен пазар. От началото на 2013 година говорим за това. Във всички дискусии за енергийния съюз, трети енергиен пакет, дискусията ни за... Друго не Много дискутирахме по този въпрос. И смятам, че трябва, трябва да се каже съвсем ясно – Искам също така да подчертая, че разбира се, че се загуби част от националната компетентност, тъй като част от нея се дава на Европейската комисия. Ако разчитаме на Европейската комисия, на европейските институции да ни помогнат или да ни помагат по принцип, що се отнася до общата ни сигурност, то тогава трябва да загубим част от националните си компетентности и те да започнат да действат от наше име, от името на си, националните си компетенции. Така че няма нещо специално тук. Искам да подкрепя Европейския съюз и неговото развитие напред. Нека да създадем възможност за бъдещо развитие. И за енергиен съюз, и общ пазар. Нека да отговорим господин Борхарт отговори на въпрос, каза, че всеки газопровод може да бъде изграден, използвайки тази директива. Тоест нямаме нищо против, който и да е газопровод. Но искаме европейското законодателство. Така че може да има само насърчаване за идни газопроводи в бъдеще. И искам да подчертая още нещо. So, it's very important to address this concrete issue. Един конкретен въпрос, който притеснява е, съвместимо с е, е, конвенцията на ОНЕ, с, е, също така и с морското право. И тук става въпрос за права и задължения, които, разбира се, поражда конвенцията. Предложението на Европейската комисия, девети, много е важно да направим справка. Ако желаете, може, може да се направи такава справка, това е важно за нас. И второ, Европейския съвет през 2012 година излезе с решение, че изключителната економическа зона е част от Европейската с морското законодателство, конвенцията на е, ОНЕ за морско право от 2012 година. Така че правната сигурност е на лице. Нека да имаме това предвид. Така че, скъпи приятели, Разбира се, това е нещо напълно естествено в една демокрация. Стоп в този ред на мисли. Ви благодаря за е, е дискусията. До 12 часа на 16 януари може да внесете вашите изменения. Очакваме гласуването в ИТРА да бъде на 20 за тежки дискусии и ще изготвим компромисни изменения с всички докладчици в сянка. директивата е кратка. Е предвидено време за обсъждане в комисията ИТРА. Вие предложихте ние в комисията ИТРА. Те са водещи. Така че благодаря, колеги за чудесната дискусия. Нека да ви припомня. Борбата срещу АМР е сериозно предизвикателство и е част от програмата Хоризонт 2000 относно е, плана за действие Едно здраве срещу АМР. Трябва да се направят изменения, разбира се, и аз самата ще внеса такива преди, до 16 януари можете до 12 часа да внесете вашите измени за обмен на мнение. Ние, разбира се, сме в контакт и с Генерална дирекция научни изследвания и иновации от Европейската комисия. Имахме среща с тях. През последните рамкови програми 5 и 7 бяха инвестирани 5 милиарда евро в научни били вложени именно по тази тема. И това е отразено и също така в становището на ИТРЕ. Аз разбира се, се опитвам да <clears throat> съвместя в правомощията на ИТРЕ, т.е. да се предвидят е, стимули за научни изследвания и иновации и да бъдат е, предлагани раз... <clears throat> Трябва да се стимулират инвестициите в цялостното производствено развитие в цялост, цялостния а, е, жизнен цикъл на производство. Thank you very much. No, no. Sorry. No, thank you. Okay. So we... Благодаря ви. Така че, Аз а, се свързах с различни заинтересовани страни, за да чуя какво е тяхното виждане, как може да се а, а, стимулират а, и какви стимули могат да бъдат предложени. Мисля, че всеки тук би се съгласил, че трябва да се работи между секторно един от 10 000 молекули, молекули може да бъде развита като ново лекарство или вакцина. Затова апелирам към повече сътрудничество между секторите и, разбира се, за по-добро използване на данните. Крайно необходимо е да се подобри събирането на данни ново развитие. Електронното здраве и цифровизацията във всички сектори предоставя възможност да се обединят данните а, по един по-добър начин и съответно да се използват и анализират. Очаквам с нетърпение работата с всички групи, както по тази толкова важна тема. Благодаря ви, госпожо Виеринг. Анна Заборска е представител на НП. Е. Първо най-напред бих желала да благодаря на госпожа Вирник, Виринг за нейната работа по това становище. Разбира се, благодаря и за работата с всички докладчици в Сянка и за срещата, която здраве. Ако ние не обединим нашата дейност и ние координираме по-добре, то през 2050 година може да се окаже механизма за грам-негативните бактерии може да бъде използван по-добре и да бъде изследван по-задълбочено. Тоест не става въпрос за разработването на, единствено и само на новия. Освен това, в а, фармацевтичната индустрия и развойна дейност